Следващата точка от дневния ред. Кратко представяне на доклада на госпожа Арена «Бедността през призмата на равенството между половете». Имате 4 минути, госпожо докладчик. Merci, madame la présidente. Благодаря, госпожо председател. Дебат също засяга тема, която е много близка до предходната бедността, са изме... свързана и с положението на жените в Европа. Над 64 милиона жени в момента живеят в бедност в Европа. 48% от самотните майки не са и неумъжените жени не са в състояние да поемат разноските си. Жените все по-често започват да стават глави на домакинство, но е, и жертви на бедност и на социално изключване. Това води до бедност и на семействата им, на децата. 27% от децата в Европа е, живеят под риск за бедност, т.е. над 22 е, милиона деца. Мерките за економии, които често са сляпо провеждани е, подчертават именно неравнопоставеността и увеличават риска за изпадането в бездност на жените. Все още има огромна разлика в заплащането, има бедни работещи, голяма е разликата в е, пенсиите 39%. Е тя между е, пенсиите на мъжете и жените. Риска за възрастните жени също е, е много голям. 20 милиона са под риск за изпадане в е, бедност. Трябва да можем да прекратим този порочен кръг 127 души, 22 милиона деца и е, огромен брой жени са засегнати от е, явлението бедност. Затова трябва да направим всичко възможно да прекъснем този порочен кръг. Първо, искаме да се гарантират качествени обществени услуги, е, безплатно образование, здравоопазване и съдопроизводство. Когато обществените услуги са от добро качество, те са и по-ефективни, по- справедливо се разпределя и общественото богатство. Втората препоръка е да се борим с дискриминацията в заетостта, защото има дискриминация спрямо заплащането на жените – отпуските по майчинство, по банщинство е, трябва да се бори също с е, недостатъчно е, стабилните договори за заетост на жените. После, минималният доход. Това е инструмент за борба с бедността Необходимо е да се направи анализ на системите за минимален доход в Европа. Искаме просто да се обменят добри практики, не непременно да се налагат тези системи. Четвърто, когато не е познат феномена, ние не можем и да предложим решения. За това трябва да има по-надежни статистики за това какво се случва в момента в Европа. Трябва да има системи за гаранции за правата на децата, така както направих една програма за гаранция за младежка заетост. Абсолютно необходимо е да има бюджетни средства за конкретни програми за най-засегнатите от явлението бедност децата. Доклада беше обсъден. Примерно, е, необходимо е да има социални тарифи за достъп до енергия и вода, за да не могат да попадат домакинствата в капана на бедността. Благодаря на всички е, депутати, които участваха в изготвянето на доклада. Много конструктивна дискусия проведохме, с голямо мнозинство бе прият е, доклада. Благодаря на всички. Благодаря. Сега съм поставена в малко особено положение. Предстои процедура по спонтанни изказвания. Доста хора се опитват да привлекат вниманието ми и ще направя следното. Ще дам думата на първите, които поискаха да се изкажат. А тези, които а, говорят в едноминутните речи, няма да получат думата. Госпожа Шайдрова, госпожо председател, този доклад съдържа много важни данни. Ясно е, че дори в европейските общества много повече жени са застрашени от бедност, отколкото мъже. Виждаме, че се дискриминира и на пазара на труда. Това е шестия доклад за 2016 година на е, сходна тема, но не виждаме да е намерено ново или по-добро решение. Опираме наистина до дискриминация – Родителите биват дискриминирани заради това, че се грижат за децата си, вместо да печелят пари и да отделят за бъдещите си пенсии. Майките и бащите по този начин наистина са дискриминирани. Обществото не смята, че те трябва да бъдат възмездени, защото правят нещо полезно. Благодаря, госпожо председател. Докладът е категоричен. Фактите също показват, че жените са потърпевшите в обществото. Те са обект на множествена дискриминация. Затова и подех инициативата за подобряването на положението на жените, пострадали от престъпления. Жените, пострадали от престъпления, трябва да бъдат обект на по-добра закрила в Европейския съюз. Трябва да има автоматична процедура за закрила. Същото въжи и за социалната сфера. Председателката. Благодаря, господин Юрек убийство и... Е, Благодаря, госпожо председател. Бедността и положението на жените са ключови социални проблеми. В Польша сме запознати с е, тях. Сега провеждаме една пилотна програма за подобряване на положението на жените. И не разбирам защо в доклада крайната левица включва въпроси, които нямат нищо общо с темата. Защо говориме за признаването на еднополовите семейства. Какво, къде са тези дефиниции? Разнополово семейство, еднополово семейство, къде се признават те? Тук не става дума брак за всички. Нямаме изобщо дефиниция за тези неща. Какво правиме? Влизаме в революция, която ще стрине света? Госпожа Билбао Барандика, моля. Благодаря. Бедността в Европа си остава присъща на жената. Има все повече трудности на пазара на труда. Ние печелим по-малко като жени, имаме по-малки пенсии. Освен това, трябва да се грижим и за семействата и домовете си. Понякога работата се превръща в лукс. Би трябвало именно за това на всички европейки да се гарантира достоен приход – би трябвало е, жените да имат равен економически достъп, да бъдат в управлението на предприятията, да има по-малко бедност сред жените, по-добри постижения. Именно за това аз отхвърлям абсолютно категорично финансовите лишения, които се налагат. Би трябвало да се извърши революция – като трябва да ви кажа, че в страната на баските, например, ние сме на пето място по равенство на половете, именно защото приложихме мерки и постигнахме успех. Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз не може да умалуважим ефекта от политиките си. Увеличаващата се бедност е резултат от политиката ни за економическо управление, резултат от меморандумите за разбирателство и европейското полугодие. 120 милиона европейски граждани зависят от социални помощи. Това се отразява най-вече върху жените, Това явление се отразява също така и върху колективното трудово договаряне, води до неравенство и дискриминация. Ако искаме да се преборим с тези проблеми, трябва да сложим край на политиката на експлоатация, да увеличим заплатите, да предоставим повече безплатни обществени услуги, да предоставим и висококачествени услуги в образованието, социалната сфера и други области. Господин Себастия. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя авторката на доклада. Това е много важен доклад. Смел доклад, който изпраща ясно послание. Политиката на финансови лишения е ужасяваща и всъщност тя се е оказала още по-катастрофална за жените, защото жените са по-уязвими, когато се урязват социалните услуги, здравеопазването, образованието, достъпа до съдебната система. Всъщност в Европа няма равенство, няма какво да се заблуждаваме. Трябва много да се работи. Милиони от жените се чувстват дискриминирани и страдат Политиката на равенство си остава само на хартия, но не се изпълнява. Надявам се препоръките в доклада да бъдат взети под внимание от Европейската комисия. Благодаря. Много е добре, че в Европейския парламент се обсъжда въпроса за бедността и дискриминацията по половата. Мисля, че си заслужава повече от 5 минути да отделим. Но в момента 7 от 10 работни места са заети от мъже. Трябва да се мисли по този въпрос. Но в науката, в научните изследвания, в Обединеното кралство ние сме водещи. 25 от университетите са ни след най-добрите и жените там имат сериозно място. Ние имаме своята политика за равенство още преди да влезем в Европейския съюз. Имаме 52 седмици отпуск по майчество, което е много повече от европейското изискване за 14. Всъщност, ние, Европейския съюз не е решение на проблема, той е част от проблема.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 обаче, според статистическите данни, е по-голям броят на бедните мъже в сравнение с жените. Защо жените живеят в бедност? Защото не са ги научили на полезни неща, като например да бъдат добри майки. Учили са ги на много глупости, като например теорията за пола като социален фактор. 64 милиона жени живеят в енергийна бедност – 127 милиона са засегнати, 22 милиона бедни деца. Благодаря. А шорт, Шуица képviselő asszony Hvala vam lijepo što ste mi dali riječ. Госпожа Шуйца, последният оратор. Благодаря. Аз бях докладчик в Сянка по този доклад. Госпожа Арена и аз Установихме много добро сътрудничество. Постигнахме съгласие по причините за бедността сред жените. Въпреки, че установихме добро взаимодействие, за съжаление не стигнахме до компромиси. Моята политическа група няма да може да гласува за този доклад, тъй като той съдържа много деликатни въпроси, които не би трябвало да бъдат включвани в текста, тъй като не са пряко свързани с причините за бедността сред жените. Тези някои от констатациите в текста не съответстват на принципите на НП. Имам предвид най-вече проблеми с принципа за субсидиарност. Има и някои елементи, които според мен не трябваше да се включват в доклада. Поради това няма да го подкрепим, но ние сме за премахването на първопричините за бедността сред жените. За беседа, спощована председуюча. Госпожа Томс, благодаря. От няколко години Европейския съюз се бори с бедността и социалното изключване. В нашата политическа група ние сме против всяка форма на бедност, но нека не забравяме, че жените са много по-застрашени и много повече жертва на дискриминация. За това и трябва да бъдат обект на нашето внимание. Има много добри тези в доклада, аз ще ги подкрепя, но недопустимо в резолюции да въвеждаме всеки пореден път и идеологически тези. Политиките на трудовия пазар трябва да са такива, че да дават равни възможности на всички за заетост, равно, равно заплащане. Никоя вид дискриминация, нито положителна, нито отрицателна не е добра. Не трябва да забравяме обаче принципа на субсидиарност. Както и колежката, която се изказа преди мен, ние не можем да подкрепим доклада. Сега господин комисар Хил има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на госпожа Арена за нейния доклад. Това е доклад, който е важен за нашето общество. Докладът съдържа препоръки. Виждаме, че от една страна жените имат заетост от 64% 2015 година, но не са представени достатъчно на пазара на труда, финансовата им ситуация е доста по-несигурна в сравнение с мъжете. Както вече беше казано, броят на жените в бедност е по-голям от този на мъжете в ЕС. Както беше обяснено, риска от бедност е по-висок при самотните майки и възрастните жени. Често самотните майки трябва да работят по-малко, по-рядко това води и до пенсионни неравенства. През юни миналата година съветът прие заключения, що се отнася до неравното изплащане при пенсиите, търси се сближаване или най-малкото оценка на социалните политики в държавите членки като част от семестъра миналия декември. Ние също работихме по равнопоставеността на половете, е, за да има истинско равенство. Бяха отбелязани приоритети, като увеличаване на броя на заетите жени, намаляване на разликата в заплащането и осигуряване на финансова самостоятелност за жените. Ние имаме и препоръки за отделните страни. Така се вижда къде са най-големите предизвикателства. Необходимо е личния и професионалния живот да се съчетават. Така жените ще участват пълноценно на пазара на труда. Миналата година комисията излезе с нова инициатива – за съчетаването на личния и професионалния живот в помощ на родителите чрез гъвкаво работно време и също така финансово достъпни грижи за децата. Много скоро ние ще работим и по представенето на законодателната част, която всъщност подплатява тази инициатива. Е, социалните права, равенството на жените е нещо много важно за комисията. Акцентът пада върху участието на жените на пазара на труда. Справедливостта, затова много се говори в доклада и наистина тя е много важна. Никой не бива да бъде изоставен. Ние ще продължим да работим в името на по-голямо равенство между половете в Европа. Председателката. Благодаря, господин комисар, за